и следващата точка от дневният ни ред. Но преди да започнем дебата по положението в Сирия, в Сирия ще дадем думата на върховният представител по външните въпроси госпожа Могерини, която ще се спре на два въпроса. Първо, споразуменията за бежанците, за да може да има възможност за законна миграция в Европа и перспективите за Корейския полуостров в светлината на новите развития. Благодаря, господин председател, относно глобалните конвенции на ОНЕ. Нека да започнем веднъж с добри новини. През последните месеци Европейския съюз постигна е, успехи. Ако си спомняте, през е, декември говорихме тук в Страсбург за положението в Ливия. Тогава аз е, поех ангажимента пред вас и всички тези, които страдат в либийските центрове за задържане, 15 000 от тях да, бъдат, да се завърнат в домовете си с наша помощ и с помощта на Международната организация по миграция. Сега вече постигнахме споразумение между Европейския съюз, Афри... Африканският съюз и е, Върховният комисарят по бежанците. Благодарение на тези споразумения през януари и февруари успяхме да спасиме 16 000 души от лагерите за задържане в Либен. През 2017 година все пак резултатите бяха много по-добри, отколкото през 2016. Сега в лагерите за задържане. Е, все още има няколко хиляди души. Прекалено много ще продължиме с работата с е, Астриканския съюз и Обединените нации, за да постигнем резултати и да изпразним изцяло тези лагери. Това можа да стане поради следната причина. Първо, ние бяхме единни, работихме с нашите африкански партньори и приятели в рамките на цялостната система на ООН. Разбира се, има още много какво да се не прави. Но но понякога забравяме да се поздравиме с успехите, а успехите са важни, за да можем да постигнем в крайна сметка едно окончателно решение. Това е само една а, фигура от пъзала, който се опитваме да сглобиме, а, да спасиме човешки животи, да да бъдат арестувани трафикантите, да се изкоренят причините, изречат причините за миграция. Изправени сме пред огромни предизвикателства. Това на мобилността на хората, това е, исторически процес, който е, съществува откакто свят съществува, но важно е да, да имаме съответният справедлив и е, хуманитарен механизъм, който да управлява тези потоци. Е, това може да стане само чрез солидарност, поделена отговорност е, и създаване на благоприятни условия. Не можем не можем да гледаме в страни или да строиме стени, които да ни разделят от останалия свят. Така няма да намерим е, е решения. Необходимо е всички да, да си с страните по происход, страните по транзит е, и страните, които са страни на дестинация. Много често, понякога, това са едни и същи страни. Е, не сме приключили работата по споразуменията, продължават е, консултации, започнаха преговори миналият месец. Но аз ще. Наш, нашият принос ще бъде наш, уроците, които сме успели да научиме и начина по който се борим и ще се бориме с трафикантите и с мрежите на трафиканти на хора. Необходимо е, разбира се, да има още по-добра координация под ръководството на Международната организация по миграция вече сме постигнали едно единодушие, известно, говорим с един глас, но все, все още трябва а, да постигнем резултати за хуманно и ефективно управление на миграцията сега и за в бъдеще. През последните 18 месеца Европейският съюз беше ръководител, лидер в този процес на търсене на решение. След из, из, изтеглянето на, оттеглянето на Съединените щати, Европа трябва да играе още по а, значима лидерска роля. За, за съжаление обаче една от държавите членки не споделя а, мнението и не върви по посока на другите 27. Тези споразумения обаче са от огромно значение, за да подобрят живота на милиони хора, да създадат известно доверие и спокойствие сред европейските граждани. Сега трябва ли да мина към втората, втората точка, господин председател? В продължение на месеци и години вече Европейският съюз работи за избягването на възможно най-лошия сценарий ядрена криза на Корейския полуостров. Но от зимните Олимпийски игри насам имаме поводи за надежда. Положението на Корейския полуостров може да се превърне в доказателство за силата на многостранния дипломатически подход. Отдавам дължимото на усилията на президента на Република Корея, президента Мун, през изминалите няколко месеца. Миналата седмица специалният пратеник на Южна Корея изяви волята на страната да встъпи в преговори за ядрена демилитаризация. Северна Корея по време на тези преговори ще се въздържа от изпитването на ядрени технологии. Ако тези условия бъдат спазени, може да се стигне до решение по пътя на преговорите. Срещата, запланувана през месец април между Северна и Южна Корея, може да доведе до начало на деескалацията и намаляване на напрежението. Президентът Тръмп пък ще се опита да проведе среща на високо равнище до месец май, което също ще допринесе за намирането на решение. Усилията на международната общност ще са от решаващо значение. Заедно или ще успеем, или ще се провалим. Европейският съюз и държавите му членки са готови да поемат своята част от отговорността. Политиката ни на критична ангажираност спрямо Демократична република Корея сега е по-важна от когато и да било. Искаме да окажем максимален натиск и едновременно с това да провеждаме диалог, за да се избегне рискът от война. Винаги сме настоявали за пълна ядрена демилитаризация на Корейския полуостров с мирни дипломатически средства. Режимът на санкции от страна на Европейския съюз спрямо Северна Корея в момента е най-ограничаващият такъв режим в света. Прилагаме всички резолюции на съвета за сигурност на ООН за Северна Корея. Прилагаме и допълнителни свои мерки. Работим и с трети страни, за да гарантираме пълното прилагане на всички резолюции. Ще продължим по този път ще продължим да работим и с трети страни. Така пряко и косвено ще продължим да оказваме натиск върху Демократична република Корея. Винаги сме гледали на санкциите обаче като на инструмента, не като на самоцел. Крайната ни цел винаги е била и ще бъде намирането на политическо решение с цел мирно уреждане на корейския въпрос. Затова и подкрепяме дипломатическите инициативи на високо ниво. Отново искам да отдам дължимото на постигнатото от Република Корея в лицето на президента Мун и цялото й правителство. Предстои да разговарям с министъра на външните работи на Корея в Брюксел ще обсъдим възможностите за бъдещи действия, за това как Европейският съюз може да подпомогне страната още по-ефективно. Целта ни е, както казах, е пълната и доказуема ядрена демилитаризация на Корейския полуостров. Мисля, че можем да постигнем тази цел, ако действаме решително и подходим мъдро, както и ако работим заедно. Това стана ясно през последните месеци. Сега ви